Колеги, колеги, добър ден. Е, започваме единия си. Надявам се, че всички са добре. Незабавно започваме нашия ден с изслушване на е, комисаря, който отговаря за транспорта, относно транспортната политика и бъдещите перспективи. Първо, политика в областта на транспорта. Госпожо Валян, добре дошла в Комисия транспорт в Европейския парламент. Рамката ще бъде проста. Госпожа Валян ще може за 10 минути да изложи позицията си през мандата си. След това ще дам думата на координаторите. Сега давам думата на госпожа Валян. Е, след това ще дам думата на депутатите, които искат да вземат думата. Бъдете добре дошла. Дневният ред е много натоварен. От зеления курс, е, края на предходния мандат и новите предизвикателства. Госпожо Валян, добре дошла. Имате думата за 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Аз също трябва да кажа, че по нашия дневен ред има важни въпроси. Т.е. взаимоотношенията между парламента и комисията ще бъдат много интересни през настъпващите времена. Дами и господа, бивши колеги, за мен е истинско удоволствие отново да бъда сред вас днес, за да ви запозная с последните сведения, докъде сме стигнали по транспортните досиета, по които работим, както и да ви запозная с дългосрочните приоритети на комисията в областта на транспорта. Знаете, че за мен е, е, е истински важно да работя с вас като депутати в Европейския парламент и в частност с тази комисия. Мисля, че съвместно можем да създадем е, една устойчива, интелигентна транспортна система, която заслужават гражданите на Европейския съюз. Трябва да съвместим усилията си, за да намалим въглеродния отпечатък на транспорта, но мобилността трябва да бъде сигурна, достъпна за всички и безопасна безопасна. Това е свързано с е, моите приоритети е, като политика за следващите 5 години. Зеления курс е, предполага до 2050 година европейската економика да бъде безвъглеродна и транспорта трябва да допринесе за тази цел. Транспорта е много важен и за конкурентоспособността на европейската економика за европейската промишленост. За да остане конкурентоспособна, тя трябва да бъде обсъдена от логистика и транспортна система на световно ниво. Е, тоест, е, новите технологии ще изиграят много важна роля за бъдещето. Преди да се спра на специфични въпроси, искам да се спра на някои въпроси, свързани с безопасността на движението е, по пътищата. Връщам се от Стокхолм. Там имаше глобална конференция на министрите. Дойдоха много министри и партньори, които са съгласни, че сега има 5,35 милиона, които загиват по пътищата. Тази цифра е недопустима. Декларацията от Стокхолм беше приета беше определен пътя по който да тръгнем. Първо трябва да намалим 50% намаление е, на ниво ОНЕ. Това е глобална амбиция. Ние трябва да работим съвместно с ООН, е, за да може тази е, нова цел да се постигне по целия свят. Много е важно Европейския съюз да проявява лидерство е, на световно ниво за по-сигурни и по-безопасни пътища. Ние трябва да въведем мерки, е, за да намалим броя на загиналите и тежко ранените с 50% до 2030 година. По този е, начин ще постигнем и до 2050 година. Отсъствие на смъртни случаи, тежко ранени до 2050. Сега искам да се спра на устойчива и интелигентна мобилност. Това трябва да бъде инициатива до 2020 година и как да постигнем въглеродна неутралност до 2050 година, как да използваме цифрови технологии в нашия отрасъл. В стратегията са описани ключови мерки в транспорта. Комисията ще прецени какви политически действия да предприеме през следващите години и след това. В стратегията трябва да има амбициозни цели, а именно намаляване на въглеродния блок с 90% до 2050 година, и е, като цяло да намали замърсяването. Т.е. трябва да се види как да се използва цифровизацията и автоматизацията, да се засили е, свързаността на следващо ниво. Е, трябва да има безопасност и достъпност, е, как да се спрем е, на съответните предизвикателства в обществото и как мобилността е, да стане достъпна и безопасна за всички, включително и за най-удалечените райони. Сега искам да се спра на основните действия, които са предвидени в тази стратегия. Първо, ние искаме да има все повече чисти автомобили, альтернативни горива за пътищата по море и въздухоплаването. Трябва да ускорим развитието на готовността на пазара да приеме нови технологии, като има широко мащабна инфраструктура и производство производство на альтернативни горива. Трябва да предприемем альтернативни действия. За тази година в работната програма искам да предложа устойчиви альтернативни горива за въздухоплаването и за транспорта по море, е, за да има възможност за презареждане с горива по пътищата като альтернативна инфраструктура. Това ще стане чрез преразглеждане на директивата за инфраструктура за альтернативни горива. На второ място преразглеждането на регламент ТНТ, предвидено е за 2021 година, трябва да поделим устойчиви транспортни средства, има ново предложение за холистичен подход към зелен товарен транспорт. Ще ви запозная с конкретни предложения през 2021 година тъй като искаме да намалим емисиите от транспорта, по този е, начин е, ще има и по-малко задръствания по пътищата. Ние преценяваме регламентите е, по коридорите за товарен железопътен транспорт. Е, те могат да допринесат за постигането на зелените цели. Във връзка с директивата за комбиниран транспорт, вие знаете, че ние предложихме да оттеглим предложението си, е, защото е, съветът не е достатъчно амбициозен. Ние искаме по-добре да се управляват вътрешните водни пътища. В допълнение към ключовите области за действия в зеления курс, ние искаме потребителите потребителите да имат избор, когато говорим за начин на транспорта или мобилност при лиски емисии трябва да се прецени е, е, как външната цена на транспорта да се включи в цената, когато говорим за достъпни цени. Освен това да има информация за пътниците, за пътуването им, за по-ефективни транспортни средства и е, по-широко използване на изчисляването на въглеродния отпечатък. Четвъртата област в новата стратегия искаме да увеличим инвестирането в решения при ниски или нулеви емисии, като включим инфраструктура и европейското финансиране ще бъде ключово, но безспорно няма да бъде достатъчно. В стратегията се предполага по-добра координация между различните инструменти за финансиране, както и по-добро публично-частно партньорство. Сега искам накратко да се спра на много важен елемент за бъдещата стратегия. Нека транспортните системи станат по-интелигентни, цифровизирани импровизация и иновации. Чрез тях се увеличава ефективността на транспортните системи. Цифровизацията е нещо хубаво и за околната среда, но и за безопасността и достъпността на транспорта. Това е много важно, както за предприятията, така и за гражданите. За целта трябва е, да има правилни квоти за емисии е, и също така европейски е, пространство за данни. Ние искаме по този начин европейски Европейския съюз да бъде начало на развиването на интелигентна транспортна система. Всъщност транспортната система трябва да става все по-свързана и това става чрез автоматизация и авто, автоматични автомобили ще превозват и пътници, и стоки и по този начин ние трябва да работим върху иновативни технологии, но безопасността и как да бъдат прияти те от гражданите. Как Европейския съюз ще ни помогне новите технологии да се е, прилагат по-бързо и да се създават нови възможности? Е, устойчиви Експат, това са... Ние искаме транспорта да остане конкурентоспособен. Кои са старите предизвикателства, те трябва да бъдат нови възможности, за да може Европейския съюз да бъде честно транспортно общество с устойчива економика, но това беше посочено и в стратегията. Остана ми една минута или, или 35 секунди. Набързо за работната програма. Толкова много неща имаше в началото. Накратко по работната програма за 2020 година. Ние усъвременяваме директивата за шофьорски книжки, като имаме предвид цифровизацията. Освен това, е, работим по директивата за интелигентни транспортни системи, така наречения CITC делегиран акт. 17 държави членки и Норвегия вече развиват CTC структурата, съответно е, е, възоснова на въглеродната стратегия. Ние искаме да гарантираме безопасност и доверие. Освен това, напредък по въздухоплаването по много досиета, по множество причини. Регулирането за слотовете е важно, за да няма задръствания на европейските летища. И ние възнамеряваме да преразгледаме и текущите е, правила по товара във въздухоплаването и услугите в въздухоплаването по Брексит. За момента ще се огранича само в подчертаване на нашия ангажимент да запазим транспортните си връзки до толкова, доколкото е възможност за бъдеще при определенето на новите е, взаимоотношения. Преговорите никога няма да бъдат лесни, но все пак не бива да подминаваме тази тема. Е, мисля да спра до тук. Е, е може би в последствие ще се спра на някои други въпроси в отговор на ваши въпроси. Е, Благодаря, госпожо комисар. А сега започваме с нашите координатори Варвара Тейлър. Разполагате с 3 минути, за да зададете своите въпроси. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че представихте вашата стратегия по текущите досиета. Вие споменахте екологизирането на тежкотоварния транспорт и съответната бъдеща политика. От името на НЕП ние сме съгласни, че трябва да бъде включен също така и железопътната зона, железопътна структура, тъй като това е сектор, който е изправен пред доста предизвикателства. За съжаление обаче към момента сектора изобщо не изчерпва целия си потенциал. Така че, имайки предвид а, а, текущата автоматизация в шосейния сектор, смятам, че това би било също така ключов елемент и за железопътния сектор. Затова бих искала да ви попитам как ще гарантирате премахването на различните бюрократични и протекционистични правила и разпоредби, на национално ниво, които възпрепятстват развитието на железопътния сектор и какви мерки ще приемете именно за железопътния сектор, за да се превърне в действителна альтернатива за шосейния транспорт? и ние със сигурност ви уверявам, че ще следим отблизо вашата политика. А сега ще продължа по втората тема народния си език на немски. Уважаема госпожа комисар, миналата седмица вие посетихте Тирол – и вие казахте, че коридора Бренер всъщност не принадлежи на австрийците, а на всички европейци. И вие сте напълно права. Ние живеем там. И ние трябва да опазим пространството, където живеем. Когато един коридор принадлежи на всички европейци, то това въжи също така и за околовръстните пътища, които свързват коридора. Защо вече одобрените строителни проекти не могат да бъдат реализирани? Ако тези мяр, мерки в Тирол вие а, посочвате като единични такива, то а, какво остава а, за строежа на така наречените околовръстни свързващи отсечки? Защо те нямат право да бъдат построени? Проблемът с а, коридора Бренер е европейски. Тоест, ние съвместно с Швейцария трябва да намерим решение. Какви конкретни стъпки ще предприемете? именно за да се избегне това заобикаляне през Швейцария, за да могат всички да се възползват от кратките отсечки, именно както това се случва и в единото европейско небе, във въздуха. Тирол трябва да бъде подпомогнат с допълнителни мерки, за да се гарантира транспортната сигурност. От 2013 до 2018 година шосейният транспорт е нараснал с 43%. Какво ще направите, за да се изпълнят целите от Бялата книга на Европейския съюз, а именно намаляване с 50%? на шосейния транспорт. Така че, госпожо комисар, аз бях доста очудена миналия петък, когато вие призовахте, че всъщност мерките в Тирол трябва да бъдат отеглени. С какво посланието идохте в Инсбрук? В Тирол ние сме убедени европейци. Моля ви, гледайте на нас като такива европейци. Също, с, заедно желаем да решим проблемите. И се нуждаем от функциониращи пътища. И Тирол не може сам да се справи с а, това, такова решение. Председателката, ако спазвате времето си, уважаема колега, няма да бъдете прекъсвана. Това въжи, разбира се, не само за координаторите и за останалите. Господин Даниелсон. Благодаря ви. Благодаря на комисаря Валян и за това, че бяхте не само днес, дойдохте не само днес тук, но и в Страсбург миналата седмица. Както вие казахте, транспортът може да се окаже наистина ключовия елемент за постигането на нашата цел за климатична неутралност. Ние имаме много високи очаквания към вашата стратегия, която вие ще представите по-късно тази година и приветстваме факта, че тази година даже вие възнамерявате да предложите законодателни проекти за альтернативни горива и за авиацията. Разбира се, ние се нуждаем от альтернативни горива, за да постигнем целите си и в авиацията. Искам да попитам следното за прегледа на директивата за транспортните услуги. За нас е важно този преглед, разбира се, да отчете и социалните измерения в авиацията. Националните, както и европейските синдикати работят в тази посока и то от години. Трябва поне да направим две неща от социална гледна точка. Първо, в много от случаи авиокомпаниите назначават хора съгласно законодателството на а, държавата членка на авиокомпанията, което е недопустимо, въпреки че хората работят а, в други държави членки. Ние трябва да бъдем много внимателни, когато прилагаме европейското законодателство. Все пак има вече случаи пред Европейския съд, има и случаи и в националните съдилища. И именно това въжи и за а, екипажите които работят за различните авиокомпании. Разбира се, не може в никакъв случай по този начин авиокомпаниите да заобикалят колективните трудови споразумения. Така че в следващия преглед на законодателните актове трябва да се вземе решение на тези проблеми и също да разгледате различните практики между заплащане и схемите за полети, както и а, схемите за а, пълна заетост в а, сектора на гражданската авиация. Нуждаем се наистина от добро осигуряване на работниците. Благодаря, господин Даниосел. Следващият оратор. Е, е, Благодаря много. Скъпа госпожо комисар, за нас е удоволствие да ви посрещнем отново тук в нашата комисия, да изслушаме вашите предложения, а вие да изслушате нашите тревоги и въпроси. На 14 ноември миналата година вие се появихте тук пред, насата, пред нашата комисия, за да представите вашата програма. Тогава все още нашите британски колеги бяха част от Европейският парламент. За съжаление обаче междувременно Брексита е, се проведе и те вече не са част от Европейския съюз. И сега ще започнат много интензивни преговори, включително и в областта на транспорта. Това ще включи и въздухоплаването. Така че преговорите трябва да бъдат много а, така сериозни, но същевременно да се постигне конку... условия за конкурентоспособност на нашите авиокомпании. В момента тогава ви подчертахте, че са много, много важни бъдещите отношения между Европейския съюз и а, е, Обединеното кралство. Сега, знае, знаете, че има един проблем с а, е, летището в Гибралтар. Испания не признава това, този терен като част от британска територия. Така че а, е, знаеме, че трябва да защитим европейските интереси. Брексит беше проведен. Сега започват преговори в много области, включително и транспорт. Така че ще ви задам два въпроса за Гибралтар. Първо, какво предвиждате за преговорите за интегрален интегрално споразумение за въздухоплаване с Обединеното кралство и какво а, е, трябва да се вземат, а, е, какви мерки трябва да се вземат, за да продължат а, е, отношенията между двете. Вчера, смятате ли, че трябва да се достигне до споделено признаване на, на споделено притежание или собственост на притището в Гибралтар от двете страни. Смятате ли, че това е възможно? Благодаря, госпожо председател. Аз ще се изкажа на немски. Уважаеми дами и господа, аз съм австрийски евродепутат. Естествено, че госпожа комисар, аз останал с впечатлението, все още от вашето посещение миналата седмица в Тирол. Това посещение така породи доста притеснение, дори възмущение. Аз разбира се не бях там. Това, което чета от вестниците, разбира се, е моята информация. Е, разбира се, е, вашата през вашата пресещаничка Вульц през 2018 година беше казала, че а, всъщност коридора Бренер е пилотен проект на Европейския съюз. А миналата седмица вие в Австрия а, сте казала, че този проект не е важен за вас. И че преди да се говори изобщо за такъв проект, Австрия трябва да премахне блокадата пред коридора, т.е. тъй като е забранено в момента да минават товарни камиони. Това обаче не отговаря на истината. Искам да ви припомня, че миналия юли в Берлин беше прията програма от 10 точки, съгласно която Европейската комисия а, приканва Италия и Германия или да увеличат а, таксите за преминаване през тунела или бързо да изградят а, околовръстни свързващи отсечки към тунела. Вашето посещение в Тирол обаче представляваше точно противоположната позиция. Това, което вече е прието през 2018 и 2019 година, то е съвместно с комисията, а именно да намалим транзита през Бренер – и съответно да увеличим таксата за преминаване и да изградим допълнителни свързващи отсечки в Германия и в Италия с финанси... европейски финансови средства, разбира се, защото иначе това ще струва милиарди за държавите членки. И това е много важно, разбира се, и с оглед на зелен... Зеления пакт. Или, така както а, остави впечатление вашето посещение, вие се обръщате гръб на тази политика. И така както поне австрийците разбраха вашето посещение, вие желаете е, е, дори Австрия, ако не желая да премахне блокадата на Бренер, ами да си заминаваме от вътрешния пазар. Това ли е вашето послание? Или а, вие действително поддържате приетото през 2018 година, а именно да се изградят допълнителните коридори. Благодаря ви, господин Далунда. Uh, you, dear, uh, dear господин председател, uh, госпожо uh, комисар, светът се променя. Ние трябва да се адаптираме, за да бъдем по-устойчиви в ежедневието си. Нашите граждани също се променят, но даже по-бързо, отколкото политиката ни. Хиляди, милиони хора желаят да пътуват много повече с влак и да живеят по-устойчиво. Например, в Швейцария. Една от най-бързо растящите фейсбук групи, която се нарича Вакансия с влак, това са хора, които се събират, които обсъждат информация. По какъв начин, разбира се, те могат да пътуват с влакове и то, и то по един не толкова скъп начин. Тоест, ние сме тези политиците, които трябва да облегчим живота на хората. Има два въпроса. Трансграничното сътрудничество за много държави членки е, е лесно а, да си закупят а, билети от един а, град за друг град. Особено обаче, ако трябва да се пресичат граници, ако става въпрос за дълги пътувания, това става много трудно за тях, защото те не са напълно сигурни, че техните права на, като пътници са гарантирани, преминавайки от една страна в друга страна, пристигайки крайната дестинация и когато по време на тесната среща за правата на пътниците в железопътния обсъждаме тези въпроси, то а, искам а, да знам какви ще бъдат предложенията на, а, на комисията, именно за да се гарантират правата на пътниците, особено когато става въпрос за а, дълги отсечки. А, все повече и повече оператори и предприемачи инвестират в Европа, в железопътния сектор. Въпросът е че с ам, а, влаковия състав е, е много скъп. По какъв начин вие ще подпомогнете операторите да закупят именно по-добри машини и особено да се гарантира нощните линии? Благодаря ви, господин Златовски. Имате думата за 3 минути. Мерси боку. Благодаря ви. Уважаема госпожа Коми... Уважаема госпожа комисар, благодаря, че дойдохте тук и че мога да ви задам въпрос, свързан с пакета за мобилност. Това беше успеха на предходния мандат. Тогава, както комисията, така и парламента, започнаха да говорят за Зеления пакт и за околната среда. Девет държави членки направиха следното изчисление. Ако се приложи пакета за мобилност, то това ще доведе до 30% на увеличение на емисиите от въглероден двуокис. Драстичните мерки за каботажа, празните а, курсове в Европа именно ще допринесат също за това увеличение. Госпожо комисар, познавам, известна ми е позицията ви. Дали обаче сте разговаряла вече с господин Тимерманс? И какъв е, какъв е подхода на комисията като цяло? Вторият ми въпрос е свързан с оценката на въздействие. Вие казахте, че ще бъде изготвена такава. Кога обаче точно? Много се говори за безопасността по пътищата. Даже и миналата седмица в Страсбург. Вие също се изказахте. Освен това, вие споменахте, че трябва да намалее броя на жертвите в ПТПТ пътните транспортни происшествия, т.е. като осреднена стойност. В някои страни обаче този проблем е доста по-голям, отколкото в други. Броя на жертвите по пътищата. Та какви конкретни мерки желаете а, или възнамерявате да приемете именно точно в тези държави членки с такъв висок брой на, на жертви по пътищата? Вие споменахте също така и а, альтернативните горева в а, сектора авиация. Обаче първо те трябва да бъдат разработени и произведени. За целта трябва да бъдат изградени съответните инсталации, именно за производство. Да, Европейската комисия предвижда ли финансиране за инвестиции в този сектор, а именно изграждане на подобни съоръжения, инсталации за производството на альтернативни горива и съответно за тяхното складиране. Благодаря ви, госпожа Котура, имате думата. Валеан, кирия Епитропе, с καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Σωστά έχει... Благодаря. Добре дошла, госпожо комисар. Вие очертахте основните принципи на стратегията справедлив е, преход, равнопоставеност, достъпност, ниски цени. Но а, какво, какво ще предложите за най-отдалечените региони, за островите? А, как... Защото трябва да има свързаност на тези региони с останалата Европа. За, за тези региони е от е огромно значение, особено за економическото им развитие, за демографическото им развитие. Трябва да се обърне по-специално внимание на въздухоплаването за много от островите. А, а, авиацията е от основно значение. Как инак ще пътуваме от а, е, а, е, Малта до Кипър, от Ирландия до Брюксел а, е, и от други, от Мадейра до Канарските острови. А, за, за континентална Европа нещата са лесни, има и влак. Но каква ще бъде стратегията за подсигуряването на свързаността на най-отдалечените райони. И второ, ще, ще насърч, насърчите ли развитието на електрическите самолети за кратки разстояния? Може би това наистина ще спомогне за свързаността на островите. Благодаря на координаторите за това, че зададахте въпросите си. Сега, госпожо Валян, имате 4 минути да отговорите и след това ще минем към следващ кръг въпрос. О, доста повече ще ми трябва, за да отговоря на тези въпроси, тъй като те засягат много важни сектори, проблеми и законодателство. Сега, ЖП транспорта. ЖП транспорт е от огромно значение за бъдещия зелен курс. От от една страна приложението на пакет, ЖП пакета Е, и от оценките, които ще направиме от, относно проблемите, като е, задръствания, с ЖП състава и други проблеми. И както и въвеждането на системите за управление, които най-вероятно ще улеснат цялостното управление и ще спомогнат за по-добра свързаност чрез железо, железопътния транспорт. Това беше за ЖП транспортер. Може би тунела Бренер. Да, наистина, миналата седмица посетих коридора Бренер, защото той е един много важен компонент от инфраструктурата на Европа за превоза на стоки между Северна Европа и Южна Европа а, и много, много е важно там да има свобода и лесен, лесна преминаване. Конструкцията на, на тунела, на базичния тунел се развива прекрасно. Искам да поздравя италианските и австрийските власти за това. Нещата с върват в срок, по план. Колкото обаче до околовръстните отсечки и, и, и италианците не са закъсняли много, докато Австрия и Германия в момента изучават альтернативи. Няма още закъснение. Така че съм ще намериме заедно най-доброто решение за достъпа до този коридор, до този тунел. Раз... Има една цяла, цял набор от мерки. Смятаме, че такса, такса тунел и такса Бренер, за коридора Бренер ще бъде едно от решението, но ед, едно, едностранчивите решения за ограничаване на е, транспорта и на движението не е решение. Защото след това може и някой друг да регион да, да реши, че прекалено много камиони преминават през дадена територия, даден регион и, и на практика това ще бъде край на единният е, пазар в областта на транспорта. Така че не можем да, да, да приемеме подобни решения, но аз разговарях с е, тримата министри. Целта сега е да имаме един пакет мерки, които да по които да преговаряме, за да може да се приемат най-подходящите мерки за осигуряване на преминаване на Бренер. Но при всички случаи ограниченията, които са наложени от тиролските власти, не са уместни. Ще продължиме обсъждането на техните нашите а, мерки. Така че един, едно изменение, една дискусия може да доведе до много по-добри резултати. Виждам, че наистина има много интерес към, към този а, тунел. Сега, ал, альтернативните горива за въздухоплаването. Това е част от а, набора мерки за а, декарбонизиране на въздухоплаването за едни по, един по-чист авиотранспорт. Трябва да бъде трябва да се свърже авиацията с други сектори, където, в които вече има присъстват альтернативни горива, но това трябва да, да това трябва да стане в, в, в пакет. Така че ще разговаряме с комисара Братон, защото нещата трябва да бъдат разгледани и от енергийна гледна точка колкото до условията на труд. Аз разговарям с различни синдикални представители на трудещите се в областта на въздухоплаването. Знам, че има подобни проблеми. Сега, за, заедостта е правомощие на държавите членки, но първо трябва да, под, да, подси, да подсигуриме еднакви условия на сигурност и безопасност. А, това да бъде, да бъде и водещо, когато разглеждаме трудовите практики за пилотите, за екипажите. Но всичко ще разгледаме начините по които се сключват съответните договори и ще докладваме. Колкото до Брексите, да, за въздухоплаването това ще бъде много е, много значимо и затова е необходимо всички държави членки да продължат да бъдат единни и да а, е, отстояваме европейският интерес. Сега, нашите интереси могат и да съвпаднат с тези на е, Обединеното кралство за економическо благоденствие, за лоялна конкуренция. Сега не можем да предвидиме какво ще се случи, но но трябва да видиме по какъв на какви ще бъдат сроковете, как, как ще се развият а, преговорите. Господин, господин а, Бърния ще докладва на парламента а, преди започването на всеки кръг от а, преговорите. А, колкото до правата на пътниците и трансграничните билети. Сега. От една страна става дума за издаване на съвместно издаване на подобни билети. Става дума също така и за споделяне на данни. А когато говорим за данни, говориме за доверие т.е. данни, които да се споделят между публични и частни оператори. Извършили сме едно проучване по този въпрос. И За сега заключенията е, че ни трябва така наречено меко законодателство, но ще, ще помислим. Само още една дума за пакета мобилност за господин Златовски. Това, разбира се, е свързано с а, правата на трудещите се в сектора и всички, включително и господин Тимерманс, сме съгласни, си съгласихме, че има неща, които не са добре проучени, като празните курсове а, и и връщането на а, камионите. А, това наистина не е изучено от гледна точка на намаляването на емисиите. А, в момента разработваме методология за оценка на въздействието, защото искаме данните да могат наистина да ни дадат ясна картина за резултатите от тези мерки. Девет е, министра, министри на, на транспорта ни представиха също така последиците за секторите в техните страни, така че ще разгледаме тези доклади и ще ви докладваме когато постигнем някакви заключения. А, колкото до графика, важното е първо да имаме а, добра оценка на въздействието, на въздействието, така че все още не можем да определим точния график. най-отдалечените региони. Да, трябва да обърнем особено внимание на тези региони, защото хората трябва да бъдат свързани с останалите страни и с континента, тъй като много често туризма е основната дейност в, на тези места, т.е. трябва да има а, добра свързаност. А колкото до електрическите самолети, да, възможно малки електрически самолети ще допринесат за осъществяването на зеления курс и ще вършат достатъчно работа в, на малки разстояния. Благодаря, госпожо комисар. Ние знаеме, че пакета мобилност е много труден а, ние много трудни преговори водихме продължение на 3 години и макар и да правите оценка на въздействието, въз... важно е да продължим напред. Давам думата на господин Дели, който не ми е братовче. Благодаря, госпожо председател. Да, това беше шега. Всички се засмяха. Съжалявам, госпожо комисар, но отново, отново се налага да направя някакви разсъждения по вашите забележки по пакета мобилност. Аз просто се чудя. Чудя се. Кое би било по-логично? Ако правилно знам, на второ четене съвета одобрява този пакет. Ако от друга страна ние изпитваме тези безпокойства и е ясно, че по законодателството все още са на лице значителни проблеми. На Европейския съюз е необходимо качествено законодателство и ако две трети от държавите членки вече са изразили безпокойство и че най-вероятно ще обжалят цялото решение пред Европейския съд, според мен трябва просто да преценим дали след като са изразени всички тези безпокойства и след толкова забележки и вие самата казахте, че ще има проучване на въздействието, не е ли просто да сложим край на това законодателно производство, да направите проучване на въздействието, да видим резултатите и ако всички държави членки е, трябва да бъдат ласнати да прилагат или да започнат е, по време на преходен период да започнат да се подготвят, е, да прилагат нещо, което вероятно ще се промени. Разбрахме, господин Дели, казва председателката. Благодаря. Господин Артук, имате думата за една минута. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за всички въпроси, които повдигнахте. Вие се спряхте на много важни въпроси до вас има експерти от предишния ви мандат в парламента. Така или иначе, не искам да повтарям това, което вече казахте за альтернативата за альтернативни горива. За мен това е много важно и за целия Европейски съюз, за да постигнем целите при промените в климата. Вярно ли е, че тази директива трябва да се впише в по-цялостно законодателство, по-цялостно регламентиране или това е просто слух, който чух миналата седмица? И, освен това, е, висок брой емисии е, се дължат на градски райони в Европейския съюз. Е, те се произвеждат от големи градове – има ли във вашите планове нещо свързано с интелигентни градове, решения за интелигентни градове, които Европейския съюз да може да подкрепи? Председателката, господин Етиян има думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, вие казахте, че устойчивите ви принципи е устойчиво и интелигентна конкурентоспособност. Напълно съм съгласен с вас. При въздухоплаването най-добрият начин да се избегнат е, авиации, е, е, емисии, да има по-малко въздухоплаване и по-малко задръстване. Ви говорихте за регламентиране на слотовете. Въпросът ми е, въпросът е стар, работим по него от 2012 година. Е, вие казахте, че ще го съвремените, но козметично. Възнамерявате ли някакво по-задълбочено преразглеждане на е, тази директива? На второ място, когато говорим за задръстване и отклоняване на полети, ние знаем, че ни трябва СИС 2+. Кои са конкретните мерки по които смятате, че положението може да се развие в съвета. От години те блокират нещата. И как възнамерявате да допринесете за разгръщане на инфраструктура? Защото дадена система не може да се свърши с друга, как възнамерявате да допринесете за развитието на инфраструктурата? Последен въпрос. Альтернативни горива. А, дори да има по-голямо производство, въздухоплаването ще ги използва ли? А, госпожа Люшота има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Тук искам да наблегна на социалния въпрос на работниците в областта на транспорта. Трябва да се действа бързо пакет мобилност и командированите шофьори с безкрайни курсове към социална бедност. Днес на пътя те са изправени пред нова конкуренция, още по-бедни шофьори от страни извън Европейския съюз. Молдова, Беларусия, филипинци, казаци, е, Шри-Ланки. На тях им се плаща на километр, като това ги кара да шофират дискутират колкото се може по-дълго с всички опасности, е, което това води. Вие говорите за сигурност и за безопасност на движението. На второ място, социалния въпрос при въздухоплаването, пилотите и персонала в кабините. Неколкократно съм казала, има договори, които уронват човешкото достоинство, които се разпространяват на пазара на въздухоплаването, командироване, фалшиви самонаети, кратки е, договори. Е, освен това, е, се набират екипажи от трети страни, което тук също води до социална несигурност на екипажите. Госпожо комисар, по тези важни въпроси очакваме конкретни действия. Благодаря. Е, председателката госпожа Тинимец има думата. Благодаря, госпожо председател. Да, ще говоря този път на френски. Аз имам въпрос за големите проекти, които подкрепяме, все още подкрепяме, макар да нямат нито екологична, нито економическа стойност. Например, високоскоростния влак от е, е, Лион до Торино. Като че ли Франция и Италия са поискали продължаване на срока за субсидиите за тунела между Лион и Торино и дори са сключили споразумение за субсидии за повече от 800 милиона евро. Ние изпратихме писмо по тази тема, то остана без отговор. Ние сме ви отправили писмен въпрос. Сега ви питам устно. Вярна ли е тази информация? Има ли искане за удължаване на срока? Ако да, бихте ли казали, дали ли сте положителен отговор за това ново продължение? Ако да, това противоречи на принципа use it or lose it, нали? Използвай го или го загуби. Или в момента въпроса се обсъжда. Това ми е първи въпрос. Втория въпрос – безопасност на движението по пътищата. В началото на изказването си днес говорихте за посещението ви в Стокхолм, но тук не чувам конкретни мерки, някаква пътна карта, някакъв диференциран подход, особено за най-слабите участници в движението. Например, пешеходците или колоездачите. Как ще стигнете е, до намаляване на мислите до 2030-та? Председателката, госпожо Такс, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря, госпожо Валян. Ще говоря за корабоплаването в Европа. Те са източник на замърсяване на въздуха и е ясно, че то се регламентира от Световната морска организация. Смятам, че вие трябва да бъдете по-амбициозни, е, защото целите на Международната организация са високи, но не са достатъчни. И други, някои държави членки искат да бъдат е, по-бързи в напредъка. Да ви питам, какви законодателни мерки възнамерявате да приемете в корабоплаването за намаляване на емисиите и ще подкрепите ли комисар Тимермас е, във връзка с схемата за търговия на емисиите? Освен това, е, корабостроението сега се изнася към Китай. Много е, ча, голяма част от работната ръка е наета в Китай. Могат ли да се създадат работни места чрез устойчив транспорт? Как планирате да запазите работните места в устойчив транспорт в Европейския съюз? Председателката, благодаря господин Шулс. Имате думата. Благодаря, госпожо комисар. Имам три кратки въпроса. Ще се спра първо на безопасността по пътищата. Вие споменахте доста идеи, инициативи, не чух обаче конкретни предложения. Може ли просто да ни посочите три конкретни предложения, които желаете да реализирате? Или по-конкретно да ги опишете. Втори въпрос. Селски региони. Наред с всички ваши цели, като Зелен пакт и прочие, надявам се да не се стигне до парадокса, че те ще бъдат лесно реализирани в градовете, обаче ще няма да бъдат реализирани в селските региони, а те са доста голяма част в, Еврона, в Европа. малки селища, където няма добра инфраструктура. И така че комисията възнамерява ли да обхвани и тези региони? И последен въпрос цифровизацията. Радвам се, вие споменахте тази тема, обаче знаем каква е реалността в държавите членки. Много сериозни проблеми а, а, когато преминаваме границата, 10 минути човек не може спокойно да а, проведе телефонен разговор. То не е ли добре началото първо да се гарантира едно базисно снабдяване? Мадам Билбао, la parole est à vous. Muchas gracias. Комисария, Благодаря, госпожо комисар. Добре дошла. Пожелавам ви много успех. Сега искам да се върна към пакета мобилност, който много ни струваше. Знаете, че всички трябваше да бъдем много щедри, за да стигнем до одобряването ми. И затова много се очудихме. А, на това, че нещата се разглеждат на парче. Сега, ние всички знаем, че това не удовлетворява всички стопроцентово, но трябва този пакет да се прилага а, като цяло. И Франция, Италия ще прилагат едно, едно и Холандия ще ще прилагат едностранни мерки. Е, как, как това ще се отрази на всички други? Така че ние искаме пакета да върви като пакет, и, за да можем да го подобриме в бъдеще. Добре. Второ, съгласна съм с целите, които които си е, поставяме. Но трябва да направим една оценка на въздействието на тент. Какво ще направи те държавите членки да си извършат а, работата, да си приложат и да изпълнат проектите. В крайна сметка парламента е приял директивата, а, съвета ще, ще, ще излезе с позиция. Какво ще направите за нещата наистина да върват напред? Благодаря ви. Господин компономенози, благодаря. Понякога нямаме достатъчно време за да uh, зададем въпроси в своята цялост. Примерно за uh, Бренен говорим за изключения спрямо някои ограничения. Някои колеги, италиански производители казват, не се безпокойте, ние ще свършим тази работа. А, италианските превозвачи ще свършат работата за вас. Въпросът е, всички разбираме доводите на всички. Аз разбирам доводите на народа на Тирол. Ние много добре знаем и ние бяхме в Бренен, но Италианската страна спазва графика. Можем да работим в опита си да довършим работата по тунела в Бренен една година по-рано. Защо не? Италианското правителство, сегашното или бъдещето ще бъдат готови да подкрепят това но това е въпрос на време, защото при всички подобни коридори възниква такъв проблем. Аз съм оптимист, можем да намерим решение. Трябва да намерим решение от сега до 2028. Да се надяваме, че до 2027 ще приключим предсрочно. Е, така че, е, може би е странно, е, че стоките се превозват по начин, по който буди проблем. Госпожа Натегал. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Госпожо комисар, ще задам кратък въпрос по международните споразумения за въздухоплаването. През 2018 година Европейската комисия получи мандат за начало на преговорите по цялостно споразумение за въздухоплаването с Оман. До сега са проведени два кръга от преговорите. Но едновременно с това е ясно, че устойчивостта е един от вашите приоритети. Да, като имаме предвид какъв е залога, смятам, че въздухоплаването в Европейския съюз трябва да допринесе, е, да направи дължимото за намаляване на въглеродния отпечатък. Та, да. Тъй като въздухоплаването е глобален отрасъл, според мен не е просто европейски, равнопоставеността спрямо трети страни и превозвачи е, винаги е необходимо. Та, е, вие възнамерявате ли да включите екологична клауза, съпоставими стандарти, е, както са изложените в Европейския Green Deal? Примерно при споразумението с Оман или при бъдещи споразумения, които Европейската комисия ще включва по въздухоплаването. нали, капи колеги, аз за съжаление трябва да ви напусна но господин Шулц ще ме замести. Госпожа комисар, много ви благодаря. Аз все пак имам два въпроса. Дали комисията, както вие казахте, ще започне пакта с, за железниците и той ще бъде включен в а, зеления, а, зеления пакт и ще включите е, и ще реализирате бързо евровинетката. Кога точно? Както каза господин Етиен, а, сега въпросът е, е свързан и насочен към гражданската авиация. И разбира се, за нас това е много важен въпрос финансирането по отношение на други страни, стандартите, които се прилагат. И последно нещо, пакета за мобилност. Парламента си свърши работата. Искам да ви припомня, че ние продължаваме да наблюдаваме и да работим. Само след... Е, ня... Е, съвсем скоро ще се срещна с госпожа Билбао по темата, така че е, нашата, уверявам ви, работа продължава. Оставам ви в добрите ръце на господин Шулц. До скоро, колеги! I'm waiting for guidance from Mr. Schulz. Насоките от господин Шулц, казва госпожа комисаря. So, wir machen, weil wir ja schon ein bisschen... Колеги, продължаваме. Времето напредва. думата има госпожа Паулус. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Съжалявам, че отново трябва да се върна на въпроса с Бренер. Не разбирам все още това, което вие предлагате. Вие предлагате увеличаване на таксата и това да е, е, е, е решение. Обаче отхвърляте регионалните мерки. Да, да се увеличи а, а, таксата, това може също да бъде а, считано като едностранна мярка. Аз не присъствах на посещението ви в Терао и не намерих в пресата никаква информация относно това, което вие казахте, а именно какви са мерките, които вие сте предложили. Вие предложихте мерки, ама какви са точно тези мерки? Ако може да ги споменете. Второ, подчертавам и друго, нещо, което казаха колегите по отношение на альтернативните горива. Наистина авиацията е, е сектор, който се е, разраства. Той трябва да се развива устойчиво. Разбира се, авиацията е, е сектор, който не познава граници. И по какъв начин альтернативните горива могат да бъдат използвани във всички сектори на транспорта. Транспорта, шосейния, както и авиацията. Благодаря. Благодаря ви. Искам да ви припомня, колеги, да се придържаме към времето. Искам да благодаря на госпожа комисаря всички въпроси. <clears throat> Вие ще останете няколко минути по-дълго. Ямона има думата. Благодаря, госпожо комисар. Исках да спомена правата и социалните стандарти на трудещите се във въздухоплаването. Да, вие споменахте безопасността, но мисля, че, ми, че това не са национални проблеми, това са европейски проблеми и трябва да намериме европейски решения и конкретни решения. Условията на труд могат да имат последици за безопасността както на екипажите, така и на пътниците. Работите с в тази област, ама не знам дали разглеждате договорите, които са на мода в е, някои е, въздухоплавателни компании, примерно, съм фалшиви самонаети, крат, краткократни е, договори. Какви е, мерки смятате да предприемете, за да се да няма рискове, социално-економически рискове за екипажите и за пътници и а, какви мерки ще какви мерки ще вземете срещу нези, които а, всъщност извършват социален дъмпинг в, на европейския единен пазар? Колегата Новаков има думата. Thank you, Chair. Know... Госпожо председател, господин председател, имам няколко въпроса по пакета за мобилност. Съвсем накратко ще ви задам въпрос, който не чухме до момента. Готови ли сме да изпълним целевите законодателства? Ако ние, разбира се, говорим все по-енергично за Зеления пакт. Как обаче пакета за мобилност се усъвместява с Зеления пакт? И какви са преходните мерки, които вие предвиждате? Проекта за МФР на господин Мишел се подготвя съвместно с комисията. 35%, които се предвиждат 5% uh, се предвижда да бъде намалени средствата за механизма свързане на Европа. Смятате ли вие да реагирате на това предложение? Това ще урони нашите амбиции по отношение на ТНТ мрежите. Благодаря ви. Благодаря ви. Колегата Фербър от Бавария. Благодаря, госпожо комисар. Изрично ви благодаря за ясните думи, които изказахте в Тирол миналата седмица. Вие сте като комисар на Европейския съюз. вие трябва наистина да представяте темите по европейски начин, както каза и колегата от Италия. Тиролските транспортни предприятия в Бавария и в Италия не могат просто да казват, че трябва те самите да предвидят и да изпълнят екологични мерки, а пък италианските и баварските предприятия не са задължени. Защо само тиролците трябва да предприемат такива екологични мерки? И затова искам да ви попитам, кога ще прекратите тези едностранни мерки, защото всъщност, ако това не стане факт, то Тирол, разбира се, ще се обърне към съда и ще Колегата Витанов има думата сега. Господин председател, Оценяваме усилията на госпожа Валя, разбира се, както и на цялата комисия за постигане на наистина устойчива мобилност с нулеви емисии, но за да постигнем тази цел, ние имаме нужда от много сериозни усилия и последователност. А аз мятам, че ние самите не, не сме последователни, когато казваме, че искаме преход към чист транспорт, защото приемаме мерките в пакета мобилност са задължителното връщане на камиона на всеки 8 седмици, същевременно искаме зелена сделка. Затова подчертавам важността на оценката за въздействие, която трябва да предхожда влизането в сила на, на мерките, които бяхме приели тук. И бих искал да се съглася с вас. Същевременно бих искал да поставя още един въпрос, който моят колега господин Даниелсон засегна. А, ние виждаме впечатляващ ръст в европейската авиация но същевременно през последните десетилетия се наблюдават редица предизвикателства, свързани с нарушаване на конкурентоспособността, с влушаване на условията на труд, което от своя страна безспорно се отразява и на безопасността на полетите. Затова считам, че е изключително важно Европейската комисия да излезе със съответното законодателство, което да преустанови съществуващите практики на формално самонаети лица, които сами плащат своите социални осигуровки. Благодаря ви. Äh, Благодаря ви. Имаме нови членове, след като Великобритания напусна. Колегата Плам, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа комисар. Аз ще се изкажа народния си език румънски. Много успех, госпожа комисар. Вашата работна програма като комисар по транспорта е много амбициозна. Позволете ми в тази връзка да се спра на един аспект, а именно да бъдат предприяти многобройни мерки и то едновременно, за да бъдат изпълнени политическите цели и то а, а, в рамките на един справедлив преход. Много региони в Европейския съюз, както знаете, са изправени пред затруднения. И много европейски граждани всъщност не се придвижват. Нямат това право или не могат да се възползват от правото си на мобилност. По какъв начин вие ще гарантирате това социално а, включване и приобщаване, за да може всички държави членки, всички европейски региони наистина бъдат приобщени? Ще работите ли с тях? Ще подкрепите ли такива мерки? в рамките на Европейския съвет ще продължат преговорите по новата многогодишна финансова рамка. Каква е вашата позиция относно механизма за свързване на Европа? Защото това е важен финансов инструмент, имайки предвид инвестициите нужни идните години. Моля ви, придържайте се към времето, колеги. Колегата на Нактигал има думата. А, значи грешка в списъка ми. Преминаваме към следващия колега. Госпожа Верконен. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашата презентация. Декарбонизацията на транспорта явно ще бъде сериозното предизвикателство през този мандат в контекста на Зеления пакт и разбира се, ние трябва да гарантираме способността на Европа. Вие споменахте някои интересни инициативи, а именно казахте, че подготвяте позеленяването на плана за товарния транспорт, карготранспорта в Европа. Може ли нещо повече да кажете? кои са, ще бъдат основните елементи в тази инициатива. Освен това споменахте коридорите за железопътен товарен транспорт. Това ще повлия ли по някакъв начин на ТНТ мрежите? Благодаря ви. Благодаря ви. Фернан Гиньо има думата. Грация, президенте. Грация. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Мисля, че наистина подобни дискусии са много полезни. И надявам се, че ще идвате често. Имам един въпрос към вас. Всъщност имам много въпроси, но затова но ще се спра само на един. Става дума за евровинетките. В Европа трябва да имаме една единствена цел изпълнение на зеления курс, опазване на околната среда, борба срещу промените в климата, но мисля, че има и друго, което можем да направим, за да опазиме природата повече, повече безопасност и альтернативни системи. Ето, например, разгръщане на ЖП транспорта. А, пакета е блокиран в съвета и не се знае какво ще стане. Какво прави комисията в тази област? Смятате ли да се противопоставите на страните, които блокират развитието на този проект? Смятате ли, че ще можете да проведете диалог, за да можем наистина да постигнем резултати? Колегата Форора има думата. Grazie Presidente, grazie комисаря, Io торнаре tornare su... Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Аз но многократно съм задавал въпроса, свързан с най-уязвимите региони, които са далеч, които нямат достатъчно инвестиции. Според Бялата книга до 2050 година повечето, по-голямата част от пътническият транспорт трябва да стане чрез ЖП транспорт. Но в Сицилия, в някои европейски региони, просто няма, няма възможност за това. За някои региони, като Сърдиния, Сицилия, първо е необходимо да имаме въздушен транспорт. Какво смятате да направите, за да спомогнете на жете транспорта на къси и средни разстояния? Сега последният колегата Воло. Бонжорно, е, комисар. Благодаря, госпожо комисар. Искам да привлека вниманието ви към най-отдалечените райони след в близко бъдеще този, този проблем трябва да бъде решен в е, Италия има много региони, които имат проблеми, защото няма магистрали, няма достатъчно комуникации. Има много туристически обекти в Италия, но как ще стигнете до, до Позитано, до Амалфийският бряг и така нататък? добре, ще отидете с кола, обаче ако не искате да използвате колата и да, използвате, да използвате публичен транспорт, какво ще правите? Няма такъв. Така че, госпожо комисар, мисля, че трябва да вземеме структурни решения за по-отдалечените региони и ви очаквам в Италия Елате в Италия да, да ви разведа по местата, които споменах. Ще се опитаме да, да направим, да извършим пътуване с публичен транспорт, сама да се убедите. Много благодаря на всички колеги за зададените въпроси. Те бяха многобройни. Имаше и много конкретни въпроси, госпожа комисар. Със сигурност явно няма да може да отговорите на всички подробно, но все пак останалото време, с което разполагате, ако може да отговорите на въпросите на нашите колеги депутати. Um Съвсем накратко госпожо комисар, защото още една колега за една минута, госпожа Депани, желая да зададе въпрос. Да, благодаря ви че ме включихте с моя спонтанен въпрос. Искам да се спра на един аспект, на който не се спряхте толкова задълбочено, а именно подвижността и мобилността а, с метро. Знаете, че в много а, градове, общини в Европа, а, разбира се, а, се натъкват на проблеми. Какви са вашите насоки в стратегията? именно да се е, разгледат тези аспекти е, в европейските градове. Има много добри примери в различни общини, но може ли във вашата стратегия е, така някакси да въздействате, да ги приканите, да ги приканите всъщност да включат, да помислят повече за градското планиране? Благодаря за въпроса ви за градското планиране. Госпожо комисар, имате думата за отговор. Благодаря за въпросите. който повдигат много теми и много важни теми за бъдещето на транспортната политика като цяло. Много от вас споменаха пакета мобилност. Процедурата върви, не можем да спреме законодателната процедура. Разбира се, ще видиме какво какви ще бъдат резултатите от оценките на въздействие и тогава ще видим дали трябва да, да предприемеме някакви промени и изменения. Директивата за инфраструктурите. Трябват поне един милион допълнителни пунктове за зареждане до в близките години. За сега няма достатъчно покритие и ще видим какви закон, законодателни промени ще бъдат необходими. И ще видим също така какво ще, какво ще бъд, какъв ще бъде резултат от оценката на въздействие. И как можем е, да включим всичко това в съществуващата електрическа мрежа. Мобилността в градовете. Започваме оценка на пакета от 2013 година, за да видим дали рамката е подходяща. През май ще ви съобщиме резултатите от оценката и ще продължим дискусията по тази тема тогава. Е, предварителните оценки е, че е, рамката не е много уместна защото на местно равнище, като че ли нещата зависят много повече от местните власти. Така че цел, целта е ключовите елементи от мобилност, пакета мобил, градска мобилност да бъдат включени в стратегията и мисля, че би било редно да проведем една истин, истинска задълбочена дискусия, свързана с, градското, с градската мобилност. Торино Лион. Подготвяме отговор на вашето писмо. Там ще се каже, че споразумението въжеше до 31 декември миналата година, но тъй като има няколко месеца закъснение, поискано продължаване на сроковете и ако ще, ще има пре, е, договаряне с е, бенефициентите относно а, проблема, но ще получите писмен отговор в скоро време. Господа Лешанта. конкуренцията от трети страни, за това ли ставаше дума? Гърция, примерно, се увеличиха, се, се увеличи броя на разрешения за чужди водачи на тежкотоварни автомобили, рус, руснаци, например. Това значи, че има нужда. Сега това е национално правомощие издаването на шофьорски книжки или разрешения. Да, това може да доведе обаче до изкривяване на конкуренцията, колкото до слотовете ще разгледаме. Сега озелен, така нареченото озеленяване на корабоплаването. Е, приканвам ви да, да, види, да присъствате днес следобед на дискусията. Е, трябва да има запазване условията на конкуренция, като същевременно екологизираме пристанищата, но очакваме конкретни предложения. Колкото до е, да, трябва да се, да, да се координираме с Международната морска организация и, и тук още веднъж става дума за цял набор от е, мерки, както за Бренер, необходимостта за изме изменение на някои мерки или законодателства, като примерно това, което ще спомогне за а, премахването на задръстванията на границите. или връщането на, на камиони от, в от страни, които не са в Шенген. Това, това води до задръстване поради липса на достатъчно инфраструктура. Така че нещата трябва да се разглеждат глобално. А колкото до тунела Бренер и таксите. Има някои альтернативни предложения. Цифровизацията на коридора за намаляване на задръстванията, комбиниране на ЖП транспорт и шосеен транспорт, альтер, альтернативните горива за по чист транспорт по коридора um, detail with the three parties. И екипиране на на електролиниите, насърчаването на закупуване на недизелови превозни средства. Много, много, много, много мерки са записани, но все още не обсъдени но колкото до таксата за коридора, за брен, коридора Бран... Аз казах за целия коридор. Не съм казала само за австрийската част. Трябва да потърсиме глобално решение за целия коридор, а не а, частични решения, които да уреждат различните страни. Господин Фервер, да, ще вземем мерки. И ще видим какви ще бъдат следващите стъпки. Колкото до безопасността по пътищата, трябва да видиме трябва да бдиме регл... регламентите и правилата да бъдат прилагани навсякъде и то стриктно. Ще обсъдим и допълнителните мерки, свързани с шофьорските книжки тази година. Много от вас споменаха евровинетката и единното европейско небе. Срещала съм се с всички министри, поне поведнъж, откакто съм комисар. И всеки път обсъждахме винет, евровинетката и единното европейско небе. Струва ми се, че сме на така на, на, вървим в правилната посока. имаме доклада на така наречените мъдреци. По време на финското председателство стана ясно, че ще продължиме да работиме по единното европейско небе. А колкото до евровинетка, в а, така двустранни разговори разглеждаме блок блокажа или блокирането от различни страни. Просто в момента трябва да видим какво е приемливо за всички. И сега, не, не мога да ви обещая, но при всички случаи ще направя всичко възможно да отворим отново дискусията по време на харватското председателство и по време на немското председателство да стигнем до някакъв приемлив вариант за всички, предвид а, традициите, историята и така нататък. Да, това са две теми, които са наистина а, високо в дневния ред. Днеска ще се обсъжда европейския бюджет. А, Комисията и парламента излезаха с а, амбициозни предложения. Двадесет и един милиарди милиард и 400 хиляди се обсъждат но много малки, малко са средствата за военната мобилност. В крайна сметка, да, наистина преговорите трябва да бъдат приключени преди първия семестър на 2021 година, преди СЕФ 2 да влезе в сила, за да не, да не трябва да отлагаме до безкрайност инвестици, инвестициите в транспорт. Споменахте и сближаването, кохезията най-вече в МФР трябва да се наблегне на тези инструменти, които а, дават а, възможност за блендинг а, при финансирането, особено за най- отдалечените региони. А, регионалните фондове, кохесионните средства – Аз е, лично е, много ще настоявам за завършване на проектите ТЕНТ, особено в страните, където отбелязваме закъснени. С е, а, на господин Рике ще стигнем до някъде. Благодаря ви обаче, че а, решихте да отново да започнете преговорите с а, съвета. Сигурно има и много други въпроси, които, а, на които не съм отговорила, но те са записани тук. ще ви предоставя периодично допълнителни отговори, но е, много ви моля, пишете ми, ако имате конкретни въпроси. И ви, ви обещавам а, е, да идвам колкото мога по-често и колкото пъти ме поканите, за да наистина да имаме един задълбочен а, е, и полезен дел. Благодаря, фрау Комисарин Валиан, auch im Namen meiner Kollegin. Благодаря, госпожо комисар Валян. Благодаря и на колегите, които участваха активно, за това, че имахме възможност да обсъдим различни теми. Вие самата дълго време бяхте тук, където се намираме в момента на подиума. Така че може да разберете много добре нашия интерес към вашата работа, за това, че ще ви каним често до следващия път. So, ich bitte mal all diejenigen, die jetzt... Колеги, тези, които отляво, отясно, по средата, а, които са прави да седнат, ако обичате, депутати и недепутати, моля ви да запазим тишина и да преминем към следващата точка от нашия а, дневен ред. Und zwar geht es jetzt um... Размяна на мнение с европейските координатори за е, коридорите ТНТ. Имаме две, е, две гостенки. Госпожа Паиш и госпожа Траутман. Ще протече нашето разискване последния начин и двете имате на разположение по около 7 минути. След това ще чуем координаторите и евродепутатите. Добре дошли е, при нас. Сега няма да загубим много време в оводни бележки, така че ви предоставям думата веднага. Ако желаете да започнете, госпожо Пайс. Господин председател, дами и господа депутати, дами и господа, толкова се радвах е, като дойда тук. Е, винаги е, съм се придържала към политическия пример на Бей. Значи си представете от кога съм била тук. Когато говорим за тази транспортна мрежа, за мен е удоволствие да споделя основните постижения и предизвикателства по този транспорт. Това е 600 км железопътен транспорт, 400 км шосен транспорт е, и стотици километри по море. Да не говорим, е, че за 6 държави членки е, това е свързващ транспорт. Като транспорт аз трябва да се справя с предизвикателствата. Заедно с моя екип постигнахме доста големи резултати за краткия период, от който работихме. Аз искам да ви кажа, посоча, че 96 са електрифицирани и по тях може да се осъществява е, превоз на стоки между Румъния, Германия, Чешката република и обратно в Румъния, е, колкото е, до 7,2% милиона е, милиарда са, е стойността на инвестициите, но трябва да се подобри положението в Германия, в Словакия, през лятото и в Харватия. И въпреки, че 8-те пристанища изцяло отговарят на изискванията ТНТ по основна инфраструктура, от гледна точка на доставките на альтернативно гориво, сме още далече от истината. По шосения транспорт 79% е включен в кохезионната част във връзка с безопасността. От 2018 година, когато бях тук за последен път, положението се подобрява, но далеч не е оптимално по целите е, за 2030 година. От началото на е, програмата след през 2014 година, един от проектите за финансиране от повече от 3,5 милиарда беше приложен. Финансирането за безопасен транспорт стигна до 3,0,7 милиарда към днешна дата, 8% от общата стойност за коридора. Моля да си отбележите, че от 2014 година в четвъртия план 32 са били подкрепени. Това е част от работата в Чешката република, заедно с три отсечки е, Пълзен и железопътните връзки. Тези проекти изцяло ще бъдат приключени до 2020 година. До 2022 година ще бъдат приключени проектите. Е, много е, реки бяха включени в Германия и в Австрия. Аз е, загубих следата на много кораби, но благодарение на е, е, от 26 търга 23 приключиха. По този начин приключихме и екологични проекти в Харватия, в Словакия, в Унгария, България и Румъния подготвяме работата за бъдещите проекти ОМС-2. Искам да посоча някои примери. Както знаете, процеса на преразглеждане на ТНТ в момента се разглежда. Аз искам да се спра на е, статута за правилна навигация. Какъв е статута на корабоплаването? Е, това понятие само по себе си е свързано с политиката на водните пътища и корабоплаването. Е, как ще допринесем е, за това да се разработи правилна дефиниция на понятието Целта е да се вземе предвид действителността по шосетата в Европейския съюз, отговорността на органите в държавите членки, различни участници, тези, които управляват инфраструктурата и така нататък. Този статут означава транспортна мрежа, за да има безопасно корабоплаване, за да се е, е, използват е, и да се прилагат стандартите в корабоплаването. Е, това е свързано с по-голяма адекватност на водните пътища, като се имат предвид характеристиките на всички промените в климата и така нататък. В този статут се предлага подход към коридорите, за да има една непрекъснатост на корабоплаването. В заключение с проектите искаме да докажем, че Европейския съюз иска да създаде устойчива транспортна система, е, подхода с коридорите осъществява и свързаността между страните, но Искам да се спра на следните точки във връзка с предизвикателствата. Първо, устойчивостта за освояване на средствата. Е, частта е, по е, свързаността е по-малко от средните срокове, които са средносрочните стойности за Европейски съюз. Ние намаляваме обхвата на проектите, но въпреки това резултатът е, че ТНТ не се прилага. И това положение трябва да се промени. И аз мятам, че е, държавите членки отдават приоритет е, на проекти, които вече са готови и повечето дълж... закъсненията се дължат на тръжните процедури. Понякога те трябва 4 години е, и това бавя е, е, до завършването на проектите. Трябва да има стабилен климат е, за тръжните процедури, за да има доверие от публичните и частните инвеститори. В повечето от случаи само една държава членка не може да работи. Трябва да има трансгранично сътрудничество, поне между две държави членки. И Имахме е, няколко успешни примера при коридорите. Например, е, железопътната връзка между Германия и Чехия и водната връзка между Харватия и Сърбия и между Унгария и Словакия. При държавите членки трябва да има дългосрочно политическо и финансово ангажиране. Не само за националните, но и за международните коридори. Благодаря. Ähm, Много благодаря, госпожо Паиш, за представенето по канала Рейн Дунав. Сега госпожа Траутман получава думата. Северно море, Балтийско море. Uh, Благодаря, господин председател. Дами и господа депутати, за мен е удоволствие да говоря пред е, Комисия Транспорт с бивши колеги, е, които познавам, а също така и с комисаря. Днес започва дискусия по бюджета. Тя ще бъде от ключово значение, както Калапе е току-що каза трябва да имаме е, предвид е, доходите. Е, те има три причини, поради които да обмислим коридора между Северно море и Балтийско море. Те са част от нашата европейска мрежа. Знаем, че те са от стратегическо значение за економика. Има 12 морски пристанища и е, между тях някои от тях са най-важните за западната част е, е, на Европейския съюз, като например Ротердам и Антверпен. На второ място, ние трябва да вземем предвид, че този коридор е от стратегическо значение за отбраната и сигурността. Те свързват Балтийските страни и отиват на север до Арктическата област, която също се обсъжда. И Арктика в момента се обсъжда. Но днес ние трябва да имаме предвид Green Deal, зеления курс, как да се прилага той. За мен мобилността е една от основните възможности възможности за постигането на амбициозните цели на този зелен курс. Ние се намираме на момент, в който трябва да докажем, че разполагаме със средствата, за да постигнем резултатите по промяната в климата. Сега искам да ви запозная с приоритетите на коридора и постиженията, първия приоритет. Това е, е така наречения Рейл Балтика. Той, това е железопътна връзка между западната и източната част на европейския континент. Това е един от основните въпроси и предизвикателства. Освен това, ефективна връзка с скорост за пътниците 250 км на час между Варшава и Берлин и при Балтийските страни договорите в момента се използват на 500 км и трябва да стигнат до 817 км. Работата започна и ще продължи тази година, като в момента се работи в Полша по новата отсечка на границата с Литва. И трябва да имаме предвид дали този коридор ще от е, удовлетвори стандартите до Балтийските страни. За момента само 8% от коридора е оборудван, така че виждате колко е важно да се постигнат високи резултати по железопътния транспорт, да се е, хармонизира капацитета един от, това е един от основните коридори с най-висок морски трафик. Е, там има около 27% от целия товарен транспорт, е, който преминава през е, пристанищата през 2018 година, като пристанищата са особено заинтересовани от връзката с железопътния транспорт и интелигентния менеджмент на транспортната система, както по море, така и по суша. Някои от страни, които са по коридора, са на първо място по альтернативни изкопаеми горива и цифровизация, но координацията през граница е, трябва да остане изключение е, и може понякога да се прилагат решения, които не са е, съвместими помежду си. 39%, 39% от инвестициите е с градска среда трябва да се има предвид, че може да има загуба от 58 милиарда от БВП и загуба от 220 работни места ежегодно за периода от 2015 до 2030. Тук на втория диапозитив виждате напредъка, който е постигнат по изграждането на този коридор – Виждате, че след промяната в инвестициите е, по този коридор, броя на проектите е по страна. Виждате, че на първо място е Германия, на второ място е Полша. Там се работи по множество проекти е, по разширяването на ЖП мрежата. Виждате, е, освен това, и е, други страни, които са напреднали по е, приключването на проектите. Общия брой от 657 проекта са били идентифицирани по продължителността на целия коридор. 110 милиарда евро инвестиции около 35% от тези инвестиции са свързани е, с проекти, които пряко допринасят е, за е, постигането на стандартите на ТНТ. 23% от проектите, включени в списъка от 2014 година, вече са приключени. 65% са предвидени да приключат до 2025 година. На следващия диапозитив виждате как ще бъде разширен коридора до 2021 година с, с влизането в сила на новия регламент СЕФ, новия коридор ще стигне до Хелсинки и до Людея в Швеция и от Берлин до Щечин в Польша и от Магдебург до границата с Украина през Катовице в Польша. Това е, е една от най-големите, е, едно от най-големите разширения, удължения на коридора, но както вече казах, всичко зависи от суровините. Е, много е важно да се свърже тази част на Европа с останалата част от транспортната мрежа. Тук виждате коридора, е, как е, чрез този коридор, коридори се улеснява устойчиви и интелигентен транспорт има достъп до транспорта чрез основна инфраструктура има мултимодален транспорт, като ударението се поставя върху съвместимостта на железопътните мрежи и управлението им е, чрез тези коридори се свързват обществените органи с тези, които управляват мрежата и с транспорта на местно и регионално и национално ниво. С физическата инфраструктура се прилагат иновациите, нови технологии, цифрови решения към всички видове транспорт – е, тези коридори са гръбнак на заедостта, особено трансгранично и този подход трябва да се разшири при предстоящото преразглеждане на законодателната рамка, за да няма никакви пропуски в мрежата. И сега искам само да ви уведомя, че е, съвсем е, скоро ще се проведе форум във връзка с свързване на Балтийските страни и свързването в Европа. На 5 март 2020 година е, ще се проведе срещата. От сърце ви каним да участвате в този форум. Е, там пряко ще се запознаете чисто практически докъде сме стигнали с проекта Северно море, Балтийско море. Калибе, фрау Траутман. Много благодаря, госпожа Тратман, госпожа Паниш. А сега имаме възможност евродепутатите и съответно координаторите от отделните политически групи да зададат ам, а, въпроси. Координаторите разполагат с а, по 3 минути време. Започваме с НИП. Госпожа Тала. Благодаря, господин председател. Благодаря на а, нашите две костенки. Ме ме интересува разгръщането на скрития потенциал на целия този железопътен сектор. Въпросът ми е всъщност към а, двете. Виждате ли някакво съперничество а, между а, а, двата коридора? А, председателят, извинете, ще ви прекъсна, защото има някакъв технически проблем. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber... че ви а, прекъснах, но отстранихме техническия проблем. Ако обичате да започнете с въпроса си. Да. Благодаря ви, няма никакъв проблем. Е, благодаря за вашата ценна работа и за вашите много точни а, презентации. Интересуваме специално по какъв начин може да бъде разгърнат скрития потенциал на железопътния а, а, сектор. Виждате ли някакъв вид конкуренция между двата коридора? И какви мерки би следвало да бъдат предприяти да се насърчи конкурентно способността във вашите коридори? И колко стоки могат да бъдат а, преместени от пътищата към железопътните линии. Тоест, какъв е капацитета, с други думи, на цялата железопътна мрежа. Вашия колег Пет Кокс каза нещо много интересно за храните, които са на ниски цени и които са един вид безплатни. По отношение намаляването на бюрокрацията, какво означава е, храни, с, е, които нямат разходи и които са на, с ниски разходи и транспортирани по вашите е, коридори. От името на социалисти и демократи, колегата Данилсон има думата. Благодаря ви. Благодаря за двете презентации на коридорите. Що се отнася до коридора Рейндунав, имам два въпроса. Става въпрос за вътрешните водни пътища. Може ли да обясните по-подробно кои са основните пречки, затруднения, които трябва да бъдат отстранени, за да гарантирате добър навигационен статус? И след това, какво е необходимо от страна на Европейския съюз, за да увеличи използването на альтернативни горива във водния транспорт. И въпрос към вас двете имам във връзка с железниците. Вие казахте, че 7 и съответно 8% се освояват в дата коридора. Какво трябва да се направи, за да се увеличи освоемостта? Съжалявам, че трябва сега да изляза, но ще се върна, за да чуя отговорите. Благодаря ви а, за предварително за отговорите на моите въпроси. Благодаря ви. От името на Обнови Европа, а, колегата Рике има думата. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря и на двете координаторки. Искам да задам един общ въпрос за двете от тях. Предвид вашата длъжност и това, че коридорите са доста различни един от друг – Как бихте класирали трудностите? Как бихте ги приоритизирали? Аз, за мен трудностите са от четири. Не, не твърда, че реда, в който ги излагам, е правилния. Първо, недостатъчно финансови средства. Второ, слабости, що се отнася до техническата помощ в държавите членки. Трето, сложни административни процедури. И на четвърто място, разлики в инвестиционните и упра... политики в различните държ... държави членки повече политически проблеми ли има, повече а, инфраструктурни или за а, трансграничната свързаност. А, и един въпрос за коридора Рейн Дунав. сертификата за добра, добри условия за корабоплаване. Смятате ли, че ще може някой ден този коридор да бъде 100% под, подкрит, покрит, т.е. да има добри условия навсякъде. И второ, дали климатичните промени, т.е. липсата на вода, е проблем, с който можем да се сблъскаме и това ще има ли отражени и последици за този коридор. За другия коридор Северно море, Балтийско море. От, имате ли, про, имате ли проблеми от това, че коридора покрива няколко страни, т.е. трансгранични проблеми, слагам ги в кавички. Благодаря ви, а сега от името на зелените, Депане. Правилно ли ви пронесох името? Извинявайте. Правилно. Дъперне. Грюнбеак. Френско-немско име. Благодаря за презентациите. Естествено, че мобилността е гръбнака на европейската интеграция. Така че вашата работа, тези конкретни коридори, са много важни за нас, разбира се. Благодаря за цялостната ви работа. С новата комисия, разбира се, дойдоха и големите нови приоритети, като например Зеления пакт, намаляване на въглеродните емисии, както и изправене с кризата с биологичното многообразие. Тъй въпросът ми към вас двете е следният. С оглед на всичко това, определихте ли нови приоритети? И преценихте ли какви проекти ще бъдат реализирани в двата коридора и ще прилагате ли към тях нови критерии? И ако може да дадете примери. Разбира се. Имам конкретни въпроси. Как напред ще оценявате големите проекти в коридора Рейн-Дунав? Е, е, имаше един проект Штутгарт 21. Аз съм самата от Штутгарт. Имаше доста сериозни протести. Спомняте, 120 милиона, мисля, че бяха дадени за един голям проект, който вече възлиза на около 8 милиарда. Това са вече инвестирани средства, обаче липсват връзките между отделните звена. Така че вие ще преразгледате ли именно тези големи проекти? И, както и каза господин Рике, кои са проблемите, инвестиционните проблеми, по-специално, които виждате или по-скоро се натъквате на административни проблеми. Имам също така въпрос, свързан с Зеления пакт. Когато се финансират проекти и се констатира обаче конфликт между пътищата и железопътния сектор, като например между Бавария и Чешка република, знаем ситуацията, германските железници решиха да предвидят автобуси, например, за пътниците си. Това е друг приоритет и това ще се отразява и върху товарния транспорт и така нататък. Така как вие ще продължите работата си в тази насока. И искам да се спра също така на два проблема с биологичното разнообразие. Първият е свързан с инвестициите в, по поречието на Дунав. Разбира се, трябва да се опази екосистемите в, около река Дунав. Така че с оглед на това ще запазите ли проектите, които тъкат в момента. И а, към госпожа Траутман имам също въпрос, свързан с биологичното а, а, разнообразие. Знаете, че има наистина девствени гори между Полша и Литва. Това е истинска съкровищница за биологично разнообразие. Так как коридорите ще бъдат съчетани именно с тази тема и приоритет на комисията опазване на биологичното разнообразие? Много кораж ви пожелавам за напред във вашата работа. Председателят, благодаря ви. Краната левица е каре и идентичност и демокрация нямат заявени въпроси. Затова предлагам сега а, а, да чуем а, евродепутатите, членовете на комисията и след това ще преминем към отговор. Госпожа Текс има думата. Eh, eh, господин председател, ще се изкаже на нидерландски. Защото госпожа Пайше, моя сънародничка. Аз съм от Фанло. Гражданите там се натъкват на проблеми. И се опасяват от такива проблеми, ако се увеличат средствата за МСЕ. И също така 2024 година именно ще потекат средствата за механизма за свързане на Европа. Това означава, че явно няма да има достатъчно средства, ако се приеме новата финансова рамка. Тези региони ще бъдат преразгледани и те ням... се опасяват, че няма да се възползват от тези средства. Вие дали сте правили някакви анализи? Имате ли някакво предложение за решаване на тази ситуация? Благодаря ви. Колегата Берензън има думата. Благодаря ви. Благодаря за двете презентации. Имам въпрос към ролята ви като координатори по тези проекти. Колегата Рике беше докладчик и ние водим преговори по досието за интелигентните транспортни системи, графиците, трансграничните процедури и така нататък. И разбира се, ние не забравяме и ролята на европейските координатори по тези коридори. Каква е вашето виждане именно и по какъв начин вашата позиция, роля като координатор може да бъде укрепена съгласно принципа за субсидиарност. Именно за да ускорите тези процедури, особено в контекста на трансграничните процедури. Благодаря ви. Колегата Гизеки има думата. Да, благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Траутман и на госпожа Пайш. Зеленият пакт е актуална тема. Обсъжда се навсякъде финализирането на трансевропейските транспортни мрежи е много важна тема и може да допринесе за реализирането също така на целите по Зеления пакт. Като ви слушах, госпожо Паеш, така разбрах, че тръжните процедури в Европа средно текат 4 години. Това е много загубено време. Може ли тези процедури да бъдат ускорени? И, по, и, инициатива на заместник-председателя Шевчович тези процедури ще бъдат ускорени, за да може на европейско ниво именно процедурите да бъдат по-бързи. Защото става въпрос за пари. Разбира се, също така доста отрезвяващи са и преговорите по МФР. Ние бяхме много по-амбициозни, 1,3% от БВП беше нашето предложение. Т.е. държавите членки също трябва да разберат, колко е важно финализирането на ТНТ мрежите. Трябва да продължим работа в тази насока. Имам технически въпрос за добрите навигационни системи. През 2005 година що се отнася до вътрешните водни пътища, беше изградена поречна система за събиране на информация. Тази система трябва да бъде актуализирана. Какво се прави по въпроса? За другия коридор – докато се създаде съответната структура от 2023 година, ще се спази ли графика именно с тази съвместна структура на управление, защото вашата работа е много важна. Благодаря ви. И аз ви благодаря, колега Гизика. Думата има колегата Далюнда. Благодаря, господин председател. Координаторer angående е, Eh, styrning eller governance. Eh, ett skäl till att vi har eh, koordinatorerna från första början är ju... Към да се спра на въпроса за управлението. Вашата роля е много важна. И а, тя е оправдана от дългата история, проистичаща от а, националното наблюдение, национални инфраструктури, е, различно определене на цените за влакове, ЖП сектора и така нататък. Така че ние всички видяхме, че се нуждаем от координация за по-добро е, съгласуване именно на тази дейност в е, цяла Европа. Така че от каква политическа подкрепа се нуждаете? Какво ние можем да направим с други думи, за да облегчим вашата работа, да стане тя по-гъвкава? Какви мерки ние можем да предложим, за да ви подпомагаме? за да се подобри европейското управление на тези коридори. Имам предвид да се подобри и работата също така на Европейската железопътна агенция. За да имаме по-добро планиране на европейско ниво, по-добри инвестиции, управление на отделните а, технически инсталации. Какво можем ние да направим, за да ви подпомагаме? Благодаря ви от името на НП, колегата Хана Вирконен. Благодаря, господин председател, уважаеми координатори. Па, ние говорим за много важни европейски мрежи. Те са изключително важни за вътрешния пазар, за нашата конкурентоспособност, за да управляваме по-добре нашите транспортни системи. Знаете, че Европейския съвет започва преговорите по МФР Знаете, че държавите членки предлагат доста големи съкръщения на европейското а, финансиране, както и а, а, военната мобилност е също така много важна за вашите проекти. Вие обаче гледате ли положителни на целия този процес на изпълнение на вашата бъдеща работа? Кои според вас са основните предизвикателства? Чухме финансирането в някои от страните държавите членки имат а, проблеми с а, подбора на проектите и съответно с тръжните процедури. Та, как а, вие гледате именно на тези а, предизвикателства? Господин Далуде спомена вече нещо, което е много важно и за мен. Какво можем ние да направим? Как да ви подпомогнем, за да финализирате работата по тези а, коридори? Вие споменахте за някои разширения на коридорите. Аз самата съм финландка и много се радвам за а, а, разширението а, на север, а, тъй като Финландия малко беше изключена от Европейската транспортна карта. Така че това е а, хубава инициатива. Какви други а, елементи според вас трябва да бъдат добавени към тези коридори по отношение на тенте ТНТ мрежата? Благодаря ви. Äh, Следен въпрос колегата Салини от НП. Благодаря ви. Бях на изслушване в друга комисия, където обсъждахме мерките за безопасност за промишления сектор и бях много впечатлен. Между прочим, ние чухме така много академично презентация от Европейската комисия, където много ясно се обясняват правилата и как да ги тълкуваме. За да тълкуваме правилно цялостната доктрина. Защо казвам това? От гледна точка на Италия, но и не само, Секторът губи конкурентоспособност. Намаляват работните места. Имаме трудност с конкуренцията от световен мащаб, т.е. економическата ситуация е спешна. Не можем просто да определяме някакви теоретични цели, да, само да говорим за Зеления пакт. Трябва да говорим за бъдещето на Европейския съюз, на световната сцена – и регламента за ТНТ е един от многото елементи. И трябва да се дадем сметка дали искаме да бъдем амбициозни. Преговорите по бюджета изобщо не са амбициозни. това, което получаваме като информация, изобщо не ни удовлетворява. Явно има някакви сили в Европейския сил, а, съю, а, съюз, които желаят да го отслабят. Затова ви въпросът ми към вас е а, прегледа на а, правилата за ТНТ. Ще допуснат ли политически дебат и то амбициозен дебат? Защото европейските граждани трябва да възвърнат доверието си именно в тази политика, в тези инвестиции, които трябва да бъдат в инфраструктурата. Това са очакванията на населението. Растеж. Благодаря, казва председателят. Няма други въпроси от страна на членовете. Така че сега имате възможност да реагирате на казаното от колегите. Имате думата. Да отговорим. А, мисля, че е добре всяка една от вас по-отделно да отговори. Uh, Uh, competition in my, uh, in my конкуренцията в моя коридор и колко сток, стока може да бъде превозена. В страните по които получават средства по кохезионните средства има доста закъснение. Но конкуренцията не е, не е не е проблема. Има 6 страни по кохезионните фондове в моя коридор. Не конкуренцията е проблема при мене. Проблема е как хората да се предвижат от точка А до точка Б. Необходимо е първо да се изгради твърдата инфраструктура. Господин Данилсън. А, вие как, питахте ме къде е най-голямото задръстване. Ако погледнем отсечката от Страсбург до Констанц, първия проблем е климата може да приемате колко, колкото си искате закони и правила, но ако не вали и няма достатъчно вода в Рейн или в Дунав, това е проблем. Така че не можем да контролираме времето. можем да контролираме дебита, но не можем да решим проблема изцяло. Но и не можем по този случай да използваме изцяло свързаността между Райн, Рейн и а, Дунав. В някои от а, страните по кохезионните фондове има нестабилност. Сега малко трудно е а, да се водат някакви разговори в страни, в които няма министър, да речем, Ще се върна към административните процедури по-късно. Альтернативните горива. Да, това наистина е предизвикателство. И не само защото няма достатъчно инвестиции в альтернативните горива, но необходими са също и плавателните съдове, които да закупуват това альтернативно гориво. В, в противен случай, естествено, няма да има инвестиции. Това са свързани помежду си неща. Ако има достатъчно инфраструктура, ще се, ще се намерят и начини за набавяне на альтернативни горива. Това не е проблем. Страните, включително и моята страна, а, в момента, в който разберат а, че а, един коридор може да доведе до а, економии, а, като например а, това, че е, по подадени релси може да, да пътува не само един влак, а повече, то тогава нещата ще бъдат а, решени. Господин Рике, вашия въпрос към беше към мен или към госпожа Тротман? Или към двете? Не, въпросите бяха отправени и към двете. Смятате ли, че вашите най-големи проблеми са политически, административни или финансови. E, Има много Има много критерии, с които трябва да се съобразяваме за изпълнението на един проект. Разбира се, липсата на средства, защото дали имаме достатъчно финансиране? Естествено, че не. Никога. Но средствата не са безкрайни, така че трябва да се задоволим с това, което имаме. Сега, администрацията или процедурите. Като под... през 2014 година Европейският съюз въведе нови тръжни процедури с цел да се упростат нещата но всъщност има толкова много администрация, толкова много сложности за държавите членки, че някои са закъсняват с 2 до, 2 до 4 години. Мисля, че първото нещо е да се, да се намери решение за ускоряване на процедурите. и ускоряването на тръжните процедури ще може да съкрати сроковете с две години. Това наистина ще бъде чудесно. А, мисля, че просто а, тръжните процедури не трябва да представляват проблем в по-нататък. Ще се съобраза с времето, което ми е отпуснато. Благодаря, ще говоря френски, за да бъда по-точна. Първо, въпросите свързани с ЖП транспорт. На този етап бих искала да, да се обърне еднакво внимание на транспорта на стоки и на пътници по е, ЖП транспорт. Също, също така а, трансфера на камиони върху вагони в, на ЖП е, транспорт. Тоест, е, свързване на пристанищата или на различни е, стокови складове в Европа. След това, логистиката създаването на инфраструктурите. Колкото, по, колкото по, повече време хабиме и, и се бавиме при създаване на инфраструктури, толкова по-малко средства и печалба ще можем да съберем. Темп те са ускорители на печалби. Още от самото начало коридора между Северно и Балтийско море се превърна в бизнес. Е, коридор му бяха мобилизирани различни е, е, фирми и различни оператори. Хамбург инвестира в Талин. Амстердам е, инвестира много в... Е, Роттердам, пардон, инвестира много в Нидерландия. Е, трябва да има и стратегия за ускоряване на дейността. Това ще спомогне за конкуренцията, но същевременно да извършваме едновременно дейности, примерно изграждане на, на мост едновременно с а, ЖП гара или поставянето на релсите. А, по, този, по този начин можем да докажем, че нашата политика наистина е целесообразна и дава резултати. Колкото до приоритетите. Е, спрях се днес предимно на финансирането, но от една страна, разбира се, е, седи, въп, седи въпроса с, с субсидиите, но и от друга страна с устойчивостта на финансирането. Тоест, е, финансовата устойчивост или осъществимост води до е, устойчивост на осъществяването на проекта, т.е. до 2030 година мисля, че не се обсъжда достатъчно този проблем. От, от, една, от една страна бяха намалени средствата за военната мобилност и има и предвиждане за рязко намаляване на средствата по а, МСЕ. Рел Балтика днес се сблъсква с следния проблем. С някои държави членки разглеждат своите си инфраструктури като национални инфраструктури в страната, а не като цялостен проект. Тоест не се използва до европейската добавена стойност на проекта. Е, биоразнообразието между Полша и е, Балтийските страни има раз, зони, които трябва да бъдат опазвани и разбира се, когато, когато се е, реализира инфраструктура, то тя трябва да се, да се реализира, като се вземат всички препазни мерки. Тоест, проекта се осъществява в е, хода на екологичните оценки. какво може да се направи, за да ви помогнеме. Мин министрите, държавните ръководители са онези, които дават възможност проектите да се развият. Тоест, координацията, която могат да осъществят депутатите, ще даде възможност да се ускорят, да се ускори осъществяването на проектите. Тоест, вашата комисия трябва да разгласява проектите и да работите в тясно сътрудничество помежду си, чрез координация да ни помогнете да развиваме проектите. Много благодаря за вашите простани отговори. За съжалявам, времето никога не стига. Имате още две минути. И, за съжаление, обаче не повече. Mrs. Депане, you ask me new priorities. Yeah, of приоритети, разбира се, зеления курс, това е. След, в следващият мандат това, това ще бъде основното ни предизвикателство. Штутгарт ще кажа едно нещо. Не, ние сме платили гарата, а сме финансирали само поставянето на релси. Е, Мюнхен и Прага – няма конфликт. Точно обратното. Просто дори нещата се ускоряват и немското правителство наистина спомага за осъществяването на проекта. Корабоплаването по плаването. А, да, естествено, че има последици и за шосейният а, транспорт и за цените. Естествено, че корабоплаването е по-малко ефективно, отколкото въздухоплаването или превоза по шосе. Но, колкото а, до бюджета за Рен не мога да ви кажа в момента. Как могат да, да бъдат ускорени процедурите в рамките на трансграничните проекти? Ето, показахме в България и Румъния, че ако и ние участваме, някак си ги обединихме и а, те, можа, те можаха по-лесно да осъществят своите проекти. Сега риска. Винаги следваме риска. Задължени сме. За отговора ви, за това, че дойдохте е, при нас. За съжаление, при нас винаги е така тук. Никога времето не стига. Да, вие познавате нашата работа. Програмата ни е много гъста. Освен това, преди обедната почивка имаме още една точка от дневния ред. Благодаря за всички отговори, за всички въпроси. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Разбира се, става въпрос за взаимоотношенията между Европейския съюз и Обеденото кралство. Бих искал да помоля всички външни участници да напуснат залата, тъй като това заседание ще се проведе при закрити врата. Имам предвид тези, които нямат а, а, непосредствен бач.